Ladies and gentlemen, perhaps everybody could take their seats. Уважаеми дами и господа, бих помолила журналистите да приключат своята работа, за да започнем ние с нашата. Двама колеги още си търсят местата. Добре дошли, добре дошли на господин Ансеп, съместник председател на комисията, който ще отговаря за вътрешния дигитален пазар. Искам да поздравя и да приветствам членовете на Комисията по вътрешен пазар, по граждански свободи и на Комисията по култура и образование както и колегите на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, членовете на Комисията по промишлеността. Изслушването ще позволи на колегите да зададат въпроси. Основно ще се опитаме да преценим дали кандидатът се може да бъде квалифициран като член на комисията. В съответствие с насоките, оценката ще бъде основана на основната компетенция на кандидата, на европейския ангажимент на кандидата и неговата независимост. Ще бъдат оценени знанията му по ресора и комуникационните му качества. Господин Ансеп е отговорил преди изслушването на писменно на нашите въпроси. Версиите, езиковите версии са разпространени на колегите. Естествено, това е публично изслушване, то се предава по интернет и в този смисъл добре дошли на нашите зрители по интернет. Сега ще обясна структурата на изслушването. Ще изслушаме най-напред въведително слово от 15 минути от кандидат комисаря след което той ще има думата в заключението на изслушването за 5 минути за заключително слово. Ще има слото 3 минути за задаване и отговор на въпроси. Аз ще следа много внимателно времето. Има превод на 23 езика и всички колеги всички оратори могат да говорят на своя собствен матерен език. Искам да ви напомня да не говорите прекалено бързо, за да може превода да се осъществи. Така че ще бъде много добре, ако говорите бавно. С това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 а, искам да ви поздравя за вашата чудесна реч а, по отношение на времето, в което се вписахте. Сега първо господин Андрея Шоп от НП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин кандидат комисар, вие бяхте 9 години министър-председател в Естония и предприехте много електронни инициативи в областта на търговията, в областта на управлението, на администрацията. Първият ми въпрос е, че вие в момента сте е, член на парламента и е, ако бъдете одобрен, ще преминете към комисията, ще работите с бившите си колеги, така да се каже. Вие знаете, миналия, миналата седмица имаше среща по въпросите за директивата за интернетната безопасност, но нито един министър не искаше да присъства. И за това моят въпрос е, какво смятате да направите така, че да накарате държавите членки да се заинтересуват от материята? Thank you. Thank you for your very kind words describing situation. Благодаря. Благодаря за вашите любезни слова. А, но трябва да призная, че в Естония нещата не са толкова добре, че да може да си позволим да получаваме останалите. Наистина ние успяхме да решим някои а, дигитални проблеми в история, но европейското равнище е нещо съвсем друго. Е, киберсигурността е истинска е, опасност. Нашите предприятия, нашите граждани, те страдат от кибератаки Те страдат от киберпрестъпността. В много държави членки има стратегия за борба срещу киберпрестъпността, но в някои държави членки такава стратегия няма. Същото се отнася и за компаниите. Даже някои големи компании нямат своя собствена стратегия за борба с киберпрестъпността. Европейският парламент предложи е, вече тази директива, директивата за киберпрестъпността и от нас зависи ние да я приложим и да я направим реалност – През 2007 година в Естония имаше кибератаки и от тогава знае колко е важно да има неформално сътрудничество между различните заинтересовани страни. Много от тези атаки тогава бяха трансгранични. Бяха проведени из идваха извън Естония, така че това е наистина много важно. Ан Мария Родригес от социалистите. А, господин а, кандидат комисар, искам да попитам за цифровата економика и нейното значение. Смятате ли, че можем да използваме новите възможности и дали това ще има въздействие върху търговските дружества и заетостта. Каква политика смятате да водите в това отношение? Ще а, се занимаете ли с въздействието на цифровата економика върху а, заетостта а, и а, търговските дружества? Благодаря. Вярвам в прогреса. Прогресът винаги създава повече работни места, отколкото унищожава. Цифровата економика ще създаде повече работни места, повече от тези, които ще бъдат закрити. Цифровия подход сега е навсякъде. Не можем да говорим за цифров сектор в економиката, защото цялата економика вече е в известен смисъл цифрова. Цифровизацията подпомага реиндустриализацията на Европейския съюз. Както знаете, жизненият цикъл на продуктите се съкръщава. Това, което беше популярно през 2002-2006 година, тогава се търсеше изнасяне на а, дейности, сега говориме за тяхното връщане. Обратно. Творческият подход, вграден в нашите произведения, играе много по-голяма роля, отколкото преди 10 години. И за това Смятам, че цифровизацията ще спомогне за реиндустриализацията на Европейския съюз. Цифровизацията ще допренесе 4% годишно за европейската економика. Вярваме в единния цифров пазар. От него всички ще имаме полза. Благодаря. Andres Duda from the IMCO from the ECR. Андреш Дуда от ЕКР, ЕКР. Господин кандидат комисар, вашата страна е една от водещите страни в областта на дигиталното развитие, така че имам няколко въпроса в тази връзка. Как възмерявате да работите с своите колеги в комисията в вашата роля на координатор за премахване на бариерите за постигане на вашите цели? Какви критерии ще използвате, за да вземате решение, кои са подходящите действия? И готов ли сте да поемете ангажимент да се използват оценки на въздействието в по-широк мащаб, за да се прецени кои са мерките най-подходящи за постигане на по-голяма конкурентна способност и економически растеж. И накрая, ако трябва да изберете една мярка, една единствена мярка, която според вас би довела до най-голям растеж на единния цифров пазар, каква би била тази мярка? Questions. Благодаря за въпросите ви. Както всички знаем, още преди 5-10 години имаше предложения от страна на множество мозъчни тръстове, работата на Европейската комисия да се организира на кластерен принцип. И сега Председателят Жан-Клод Юнкер взе решение да приложи този принцип, т.е. да има заместник председатели, които да координират дейността в различните области на политиката. Според мен по-широкото координиране на ниво Европейска комисия а, бе необходимо още преди няколко години. А, в днешно време е още по-необходимо по време на подготвителните събития, организирани от Европейската комисия по време на семинарите, някои от генералните директори, които участваха в тези семинари, заявиха, че нещата вече са задействани. Ето, казвате, събираме се на едно място и говорим по едни и същи теми, теми, които са общи и за нас. Защитата на, на данните, доверието на потребителите, дигиталния пазар и така нататък. И така, много е важно точно това да се координира дейността на различните а, части на а, структурата на комисията. За, от, по отношение на оценките на въздействието, да, смятам, че те са много важни. А, виждам, че времето ми из, а, е, за отговор изтича, но а, що се отнася до най-важната мярка, бих казал уменията уменията при боравенето на цифровия пазар за нашите деца. Това е най-важната мерка. Госпожа Харанзова. Благодаря. Както виждате, има голяма подкрепа за това, че Естония, вашата страна е лидер в областта на дигиталните решения и електронните услуги. За съжаление, все още нямаме дигитален пазар на европейско равнище. Вие казахте във вашето въведение, че този пазар е разделен, фрагментиран на 28 пазара, където има различни нормативни уредби. Но на базата на вашия национален опит и на базата на сътрудничеството си с другите държави членки, какви мерки бихте предложили? за да успеете да изградите дигитален пазар на европейско равнище? Смятате ли да приложите по-добро сътрудничество на европейско равнище или предлагате по-добра, по-хармонизирана система на уеднаквяване? Благодаря. Всъщност, нещата са точно така, както ги е, описахте. В момента имаме 28 различни законодателства по отношение на дигиталния пазар. И това са чудесни е, законодателства, но те са различни. Всъщност, е, така се създават бариери пред е, държавите членки. И трябва да се справим с този проблем. Трябва да създадем истински вътрешен, единен, дигитален пазар. Не искам да говоря много за това, какво се случва в Естония. Мисля, че в много държави членки могат да се намерят добри практики и добри примери, които вероятно няма да могат да се копират едно към едно в други държави членки, но могат да се използват като вдъхновение. Например, електронната фактура. В Дания тази практика е истински успех и зная, че това, тази практика се прилага в момента с успех в Испания, Италия, а също така и в Финландия. На нивото на Европейския съюз трябва да подкрепим размяната и популяризирането на такива добри практики и решения. На европейско равнище, както знаете, съществува вече общ стандарт за електронна фактура и се надявам, че във всички държави членки скоро ще използваме електронната фактура. Благодаря. Благодаря, госпожа Бержа от Либе. От селе. от Кое. Благодаря, госпожо председател. Господин Ансип, вашият мандат е ясен. Европа да стане световен лидер в комуникационната а, и цифрова технология. Вие сте един от лидерите в цифровия пазар. Ние в ГУЕ е, обаче не смятаме, че пазарът решава всички проблеми. Знаем, че цифрова цивилизацията е нещо много важно, но трябва също така да се мисли за защитата на личните данни на гражданите. Имаме предвид опитите с Съединените щати, с SWIFT и имената на пътниците и данните данни на пътниците на самолетните компании. Освен общите неща, които ни казахте, какви конкретни мерки предлагате, освен пакетът за защита на личните данни, какво друго предлагате за осигуряване на защитата на личните данни в рамките на директивата за телекомуникациите и особено в отношенията ни с САЩ. Thank you. Благодаря. А, за единния цифров пазар. Казвате, ние не вярваме в пазара. Разбира се, като либерал аз вярвам в пазара. Но не смятам, че пазарът може да реши всички проблеми. Наистина, той не може да реши всички проблеми. Но не може а, пазара да защити по-слабата част от нашето общество, вместо това да направи, да, за това да се грижи Европейския парламент. Вярвам в основните права. Трябва да защитаваме неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни е абсолютно необходима, когато говорим за единния цифров пазар. Трябва най-напред да приключим преговорите по отношение на пакета за защита на данните в рамките на Европейския съюз и също времено да продължаваме нашите преговори с Съединените Американски щати. През януари президентът на Съединените щати Барак Обама произнесе една забележителна реч. Той заяви, че всички данни независимо дали това са лични данни на американци или на други граждани, трябва да бъдат защитавани по еднакъв начин. Това беше едно политическо изявление, което очаквахме. Чакахме подобно изявление през последните 10 години. Но то не идваше. Все не идваше това изявление. Сега то беше направено като ясна политическа насока и очакваме да видим как този принцип, как тази насока, е, дадена от президента, ще се осъществи на практика. А, напомням ви а, за времето, защото иначе ще закъснее много. Джулия Реда. Господин кандидат комисар, хората от много време искат да възможност да участват повече, когато вземат реше... се вземат решения по дигитални въпроси. Това стана ясно при протестите срещу споразумението АКТА, което в крайна сметка бе отхвърлено, както и по отношение на консултациите на комисията във връзка с копирайта. Така че, е, нека да ви задам следния съвсем прост въпрос. Готов ли сте да започнете диалог с е, интернет общността? Е, така че е, хората да дадат мнението си за бъдещето на дигиталната економика. И готов ли сте да направите това преди да се гласува по темата тук в Европейски парламент? Участвате ли или не? Това е въпросът. Благодаря много за въпроса, а отговорът ми е да. Готов съм да участвам в тези дебати по интернет с хората в Европа. Споменахте акта. Аз лично подкрепях акта, защото според мен цялостната идея на акта беше добра, да има общи стандарти за защита на правото на интелектуална собственост на европейските граждани в трети страни. Но процесът е, на работа беше, процедурата беше доста лоша. Всъщност по никакъв начин хората не бяха включени. И за това се стигна до този провал. Така че трябва да си извлечем пулките от случилото се с акта. Трябва да действаме а, по начин, който много повече да приобщава хората. Благодаря. From the EFDD. Даян Джеймс, е СПД. Имко. protecting and developing and evolving Вие казахте, че за дигиталната економика сигурността е много важна, но най-голямата заплаха е това, което видяхме тази година през март. То продължи през лятото и се разви в огромна катастрофа. Имам предвид конфликта между Украина и Русия. Може ли да кажете какъв приоритет отделяте на тази цялата област? Какви ресурси ще заделите още в началото на вашия мандат? Както разбирам, говорим за защита на потребителите. Според мен, Дигиталният пазар трябва да остане ориентиран към потребителите. Ако потребителите не са защитени, ако гражданите нямат доверие в иновативните дигитални услуги, те няма да ги използват. Както казах във въведението си, Хората са за мен изходната точка на всички процеси. Доверието е основата за всички дигитални услуги. Вече има много добри инициативи, които започват да изкращат доверието. Например, пакета за защитата на личните данни, пакета за телекомите, защитата на потребителите на много по-високо равнище. А, общото европейско право. Трябва да помогнем на потребителите и на малките и средни предприятия те да придобият по-добро доверие в системата. Благодаря. Благодаря. Майлин Трошински. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, Цифровия пазар има за цел да разшири и улесни обмена между страните членки и това е много важно. Негова цел е да даде нови възможности на малките и средни предприятия, като улесни техния достъп до пазара, но същевременно той ще подпомогне производството и търговията на малките и средни предприятия на други страни. Нещо, което ще има значение за целият Европейски съюз. Това са, това са особено за а, страните на изток от Европейския съюз, където работната страна, а, работната ръка е много по-ефтина. Не смятате ли, че а, цифровия пазар ще интензифицира изнасянето на дейности извън Европейския съюз. Thank you. Благодаря ви. Разбира се, единният цифров пазар ще е, помогне, особено на малките и средни предприятия. Единният цифров пазар ще улесни живота на малките и средни предприятия в Европейския съюз. Както знаете, е, е, общият закон за продажбите в Европейския съюз ще помогне допълнително на малките фирми, семейни предприятия да продават произведенията си онлайн и в други страни. Големите, големите е, предприятия, големите фирми много лесно се оправят в лабиринта от е, закони, но за малките и средни предприятия е много важно да знаят е, какво изискват националните закони. Както казах в уводните си думи, трябва да внимаваме да не попречим на растежа на техният бизнес. А затова цифровият пазар ще бъде в полза на развитието на малките и средни предприятия, независимо в коя част на Европа се намират. Не мисля, не мисля, че единният цифров пазар ще стимулира изнасянето на, стран, на работни места извън Европа на изток. Защото част от знанията, от творческия подход, който влагаме в произведенията, техният дял все повече се увеличава. Не мисля, че знанията и уменията ще отидат в, на изток с въвеждането на един цифров пазар. Това беше първият кръг от въпроси, а сега ще бъда още по-строга по отношение на времето. Ще прекъсвам онези, които говорят. А, а, се бъда еднакво строго към всички и към вас, господин кандидат комисар. Господин а, Апстайн от НП. Госпожа Апстайн, извинявайте. господин министър-председател. Говорим за един фрагментиран пазар. Пазар разделен на 28 територии. Много важни са тук а, транзакциите по интернет. Имаме 28 различни системи. А, а, самия факт, че има 28 различни системи на почтенски услуги в тези страни, блокира търговията по интернет. И така, какво ще направите вие, за да създадете единен пазар на почтенските услуги, за да можем спокойно да купуваме и продаваме по интернет? Госпожа Кроес заяви, че до 2016 година трябва да отпаднат таксите за роуминг. Ще участвате ли и вие в този процес? Ще защитите ли правата на потребителите? И нещо, което спомена и господин Шваб, искаме един единствен пазар. Тук говорим за 29 различни режима. Как ще убедите за това вашите колеги, своите колеги в съвета? Thank God. Yeah. yeah. <laughs> Коментари за микрофон. Question. комисар, кандидата за комисар. Благодаря ви много за въпросите. Съгласна съм с вас, че по някой път почтенските услуги всъщност са пречка пред предоставянето на продукти по интернет, защото е ясно, че ако някой трябва да плати за една доставка пет пъти повече за доставка до една страна, тогава няма да предлага стоките си в тази страна. Това е зле за бизнеса. А от Лондон до Глазго доставката е много по-ефтина, отколкото до Брюксел, въпреки че Брюксел е много по-близо до Лондон. Ами, защото има граници, които ни разделят. Както знаем обаче, Европейския съюз е съюз без граници. И за това трябва да преодолем тези пречки. Що се отнася до директивата за услугите, трябва много внимателно да разгледаме приложното поле на директивата за универсалната услуга. Необходими са разпоредби, които да предвиждат равнопоставено третиране на всички и да не се налага едни да плащат повече от други, поради това, че се минава през граница. Аз а, поемам ангажимент да намеря възможно най-добри решения за потребителите тук в Европа. Мисля, че и почтенските и почтите ще бъдат доволни. Евлин Гепхард, социалист и демократ. Е, комисар. Благодаря. Вие казахте, че ще предприемете холистичен подход и ще работите заедно с другите си колеги, включително госпожа Журево и господин Йотингер. Как смятате да го направите? Вие говорихте за генералните директори, но се интересувам по-скоро за сътруднич... от сътрудничеството между комисарите. На следващо място казахте, че потребителите са в центъра на вашето внимание. Но как? По какъв начин смятате да го осъществите това? Освен това, казахте, че искате всички хора в Европейския съюз да имат достъп до интернет и до продукти от четвърто поколение. Мисля, че това е правилно не само за потребителите, но за малките и средни предприятия в костопанските райони. Как обаче смятате да осъществите това свое е, начинание? Как смятате да подкрепите държавите членки? Благодаря. Как ще си сътрудничим в комисията, особено заместник-председателите и комисарите? Аз съм работил е, през последните 9 години като министър-председател на Естония. В е, Естония винаги имахме коалиционни е, правителства. И в такава една ситуация винаги трябва човек да търси съгласие. когато човек иска, намира партньори. Аз няма да променя е, поведението си. Ще продължа по същия начин да работя, да търся съгласие в комисията. Заместник-председателят е, е, има задачата да управлява и да координира. Ролята на комисарите е малко по-различна. Те трябва да организират и да управляват. Така че ролята на заместник-председателя е по-хоризонтална, а ролята на комисаря е хоризонтална, вертикална. Това са взаимодопълващи се роли. И смя, искам да подчертая, че и двете роли са необходими. Благодаря. Timothy Kirkhope from the ECR from the Libe Committee. Uh, от Либе. Uh, Господин кандидат комисар, искам да попитам нещо във връзка с uh, нещо, което видяхме в Европейският съд. Мислите ли, че трябва да имаме своя политика по това отношение? По отношение на престъпността и тероризма и как да прилагаме решенията на съда. И къде мислите, че е границата между личната свобода и свободата на словото? И мислите ли, че правото на забравяне е всеобщо право или то е изключение приложимо към малцина? Много ви благодаря за този въпрос. Така както аз го разбирам, политиците не, могат да се надяват, че техните думи и дела ще бъдат забравени. Но когато говорим за правото на забравяне, това няма нищо общо с политиците. А, те ще бъдат запомнени политиците и това не е лошо за демокрацията. Какво казва по този въпрос Европейският съд? Той не казва, че всички имат право на забравяне, но, както е записано в нашето законодателство, още преди 10 или повече години, необходима е защита на данните и конкретни лични данни трябва да се захраняват в определен срок. След това вече тези данни не могат да се събират и не бива да бъдат достъпни. Мисля, че това право на забравяне а, не е всеобщо от него има изключение. Как да намерим в такъв случай балансът между свободата на изявата и защитата на личните данни на гражданите? Това трябва да се решава във всеки, отделно във всеки конкретен случай и да може да бъде обект на общо решение от страна на политиците. Рошфе от името на, от, от АД. Ето тук седи господин Насип. Е, всички ние внимателно следим развитието на цифрен пазар. Там да може да доведе до много е, ползи за потребителите и малките и средни предприятия, включително и в трансграничен план. По настоящем е, електронната търговия трябва да се има предвид, води и до нови търговски практики и някои от тях подлежат на критика. Да кажем, да се има предвид, че има скрита реклама в социалните мрежи, за това, че се използват данни и на непотребители, за това, че се използва следене на предпочитанията. Могат ли да се предприемат мерки за борба срещу некоректните практики. Смятате ли, че е достатъчно в днешната цифровера да се действа с наличните средства и има ли нужда от нови мерки? И ако да, какви и изобщо как възнамерявате да подобрите нещата в тази област? Благодаря. Господин Анси, благодаря ви много за въпроса. Достатъчни ли са мерките? Отговорът ми е не. Точно това е, е проблемът, че не са достатъчни. И е, за това въпросът е какво можем да направим, за да защитим потребителите по-добре, да защитим гражданите. Електронната търговия. Електронната търговия не е просто някаква мода тази година и още една-две години и стига толкова нищо подобно. Тя е тук и ще продължи да съществува. По-настоящем продажбите по интернет са 5% от всички продажби, но съм уверен в това, че този процент ще се увеличава и то доста бързо. Затова е много важно да създадем подходяща среда за електронната търговия, която да е добра и за предприятията и за потребителите. Така нареченото динамично ценообразуване не е приемливо. Не е приемливо някой да, праща, плаща по, да трябва да плаща по-висока цена, само защото а, търси информация от един и същи IP адрес. Ако ви правят някакви предложения, благодарение на това, че проследяват вашия IP адрес, да кажем, предлагат ви да чуете някаква нова музика, която не ви е позната и която много ви харесва. Отлично, но обикновено IP адресите не се ползват точно за това и за това трябва да предприемем нещо в комисията. Корнения Енст и Тре... Обединената левица. Благодаря. Аз зададох същия въпроси на господин Оттенгър, но той не отговори. Става дума за индустрията и сигурността. Вашата задача е да поощрите индустрията, IT-индустрията. В същото време обаче имаше този скандал с НСА, имаше доклад е, по този повод от парламента с препоръки към комисията. Искам да ви попитам следното. Ще направите ли предложение, за да затворите задни те вратички в законодателството за софтуера, така че да има свободни софтуери. На второ място, ще подкрепите ли криптографията и компютърната сигурност на индустриално равнище? И на следващо място, ще искате ли, ще се застъпите ли за независимостта на IT-индустрията? И как? Thank you. Благодаря. В Европейския съюз свободният софтуер е нещо познато. Няма нужда да започваме от нулата. От моя опит на министър-председател знам, че в Естония имахме следната практика. Ако даден софтуер е, е създаден в страната и е получил европейско финансиране, то този софтуер трябва да е отворен и за други ползватели. Ако искаме да имаме специализирани решения за даден потребител, то тогава в повечето случаи се използва отворен софтуер, свободен софтуер. В такъв смисъл Европейската комисия се застъпва за използването на свободния софтуер. И аз също смятам да подкрепя тази тенденция. Благодаря. Преминаваме към втория кръг въпроси. Джулия Реда. Бях много доволна да чуя, че искате неутралността да бъде записана в закон. Как обаче дефинирате неутралността в компютърните мрежи? защото значи, трябва да се едновременно дефинира неутралността в този контекст и а, след това да се вземат мерки за нейната защита. Приемате ли дефиницията на Европейският парламент за неутралност в, в компютърните мрежи? А този въпрос е много тясно свързан с други въпроси, като защитата на денните. Тя се има отношение към защитата на данните, телекомите и така нататък. Как смятате да осигурите съвместимостта на сегашното и бъдещо законодателство във връзка с неутралността на компютърните мрежи? Благодаря. Мрежовата неутралност е наистина много важен въпрос. И мисля, че всички членове на Европейският парламент могат да бъдат горди, че за първи път в историята на Европейския съюз принципът на мрежовата неутралност ще бъде а, записан в закон. А говоря за пакета за единият пазар. Целият трафик, интернет трафик трябва да се третира еднакво никой няма право да злоупотребява с господстващата си позиция на пазара или с това, че има контрол върху определени портали или начини за достъп. Знаем, че при някои търсачки не можем да говорим за неутралност. Особено когато става дума за малките и средни предприятия. Много често е абсолютно невъзможно те а, да постигнат някаква видимост или да се качат по-нагоре в това, което предлагат търсачките. А ако не ви вижда потребителя, значи, че не можете да продавате стоката си, няма смисъл в такъв случай да произвеждате. Мрежовата неутралност е много важен, много важен принцип за гражданите и за бизнеса. бързината. Можем да допуснем да плащаме повече за по-висока скорост, но не за сметка на други, чиято, а, а, скоростта на чието достъп вече е по-ниска от, от тази на останалите. Джеймс от а, е, Европа на свобода и демокрация. Господин кандидат комисар, във всички отрасли, е, от всички отрасли, е, най-бързо растат здравеопазването и търговията на дребно в Европейския съюз. Високоскоростният достъп до интернет обаче съвсем не е достъпен за всички. Това е проблем. Има ли конфликти при търговете? Има ли проблеми при изправенето с монополите? Има ли проблеми при изправенето с интересите на големите телекомуникационни фирми? И как възнамерявате да се справите с проблемите, които тези интереси могат да създават. Господин Анси, благодаря. Вие споменахте е, здравеопазването и връзката му с интернет. Когато говорим за скоростния достъп до интернет, е, в някои отношения трябва да се правят специални изключения и е, здравеопазването е такава област. Когато става дума за човешки живот, тогава тук говорим за много важна информация за хората. Става дума за е, техни лични здравни данни и тези данни е, при предвижването си в интернет трябва винаги да имат приоритет В областта на здравеопазването има дигитализирани системи на много места в Европейския съюз. Споменахте интересите на телекомуникационните компании. Нека аз пък да спомена интересите на болниците – е, за нас е много важно да има свободно, възможност за свободно придвижване на пациенти. Но до каква степен можем да говорим за свободно придвижване на пациенти при положение, че има страни, в които пациентите нямат право дори да получат копие от личните си е, здравни архиви? Как биха могли тези хора да използват дигитални инструменти, за да потърсят, да кажем, второ лекарско мнение. Така че тук говорим за сериозни интереси, срещу които трябва да се противопоставим. И не бих искал да изглежда, че тези интереси са само от телекомуникационните компании. Харот Вилимски от комисията Либе. Благодаря. Най-напред развитието на дигиталния пазар в Европейския съюз. Каква роля можете да играят данъчните облегчения за дигиталния пазар, особено що се отнася до достъпа до интернет? Как може да си представите този инструмент? И на второ място – сигурността на данните – Имаме много атаки върху е, данните на Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз. Въпросът ми е, Как смятате да защитите данните на гражданите на Европейския съюз в кибернетичното пространство? Digital Single Market and uh, е, шампс. Дигиталният вътрешен пазар и данъчни облегчения за, за IT продукти. Е, честно да се кажа, аз не съм човек, който подкрепя е, данъчни облегчения, намаление на данъци и освобождаване на данъци. Но това са решения, които трябва да се вземат с консенс на равнището на цялата Европейска комисия. Аз съм готов за, за отворен съм за консенс, но в моята страна, например, нямаме много данъчни намаления и, изклю... и освобождавания от данъци. Така че аз не подкрепям, не съм привърженик на тази идея. Данъчната система обаче трябва да е прозрачна и проста, за да могат хората да я разбират, за да може хората да, да кажат аз съм съгласен да плащам данък и съм честен, е, честен данъкоплатец, защото знам как правителството изразходва парите ми. Хората трябва да знаят как функционира данъчната система. но ние може да използваме парите от данъците за подкрепа на нови IT решения, за да създадем благоприятен климат за бизнеса и да привлечем инвестиции. Благодаря. А сега третия кръг от въпроси. Антония, Антонио Лопес от НП. You, um... Благодаря, госпожо председател. господин кандидат комисар, данните показват, че вътрешния пазар ще бъде по-консолидиран, че цифровият пазар ще помогне за 4% увеличаване на брутният вътрешен продукт, който ще бъде многомилиардно посещение. В момента обаче, по, полза. В момента обаче пазар е фрагментиран. Споменахте Катайнен. А аз също се смятам за либерал. И а, вие сте свързани с а, либералите, европейските либерали, а, а, която е повече, която, която е по-социалистическа от Европейската социалистическа партия. Затова искам да попитам, ще подпомогнете ли частната инициатива в а, рамките на единния цифров пазар и като либерал какво ще направите, за да премахнете всички бариери по пътя на единния цифров пазар? Благодаря, разбира се. Ще насърчаваме частните инвестиции, защото публичните средства са винаги ограничени. Не можем с тях да направим всичко. Споставахте също така Юрки Кадайден. Е Ние заедно от решихме, че 300 милиона евро трябва да отидат за подкрепа на заетостта. И много важно е да се инвестират тези пари колкото може по-ефективно. И, както знаем, цифровият сектор и цифровата економика растат много по-бързо от традиционните отрасли. И затова би било правилно да инвестираме именно в тях къде трябва да гледаме, да търсим сега допълнителни източници на средства. Мисля, че многогодишната финансова рамка беше представлява един компромис. Бих казал добър, доста добър компромис, но мисля, че е срамота, че не съумяхме да защитим средствата за изграждане на широколентов скоростен интернет в рамките на програмата Свързвана Европа. Споменават се е, скоростния интернет и цифровите решения, но, но това е само на думи. Всички страни членки, всичките ми някогашни колеги са за програмата за свързана Европа. Но когато започнахме да търсим средствата за нея, всички искаха да получат повече за своите национални бюджети по този въпрос. И затова сега трябва да се опитаме да намерим допълнителни възможности, допълнителни ресурси, лостов механизъм, за да а, имаме повече пари на постигане на тази цел. Лисия Касаре от е, групата на е, социалистите и демократи. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа на фински, тъй като той е от същата езикова група като естонски и се разбираме добре. Но отговорихте на въпрос на госпожа Гебхарт свързан с по-добрия достъп до интернет в селските райони. Инвестициите в дигитална инфраструктура са много важни и мисля, че те могат да доведат до по-висока производителност. Така че, доколкото разбрах, когато говорим за онези 300 милиарда евро, заделени за инвестиции е, от комисията Юнкер, е, вие е, възнамерявате да заделите част от тях и за широко лето интернет, за балтийски кабел и така нататък. Е, другият важен въпрос е данъчното облагане. Господин Ансип, на европейско равнище трябва да се хармонизира системата за ДДС, защото иначе няма как електронната търговия да функционира като хората. Председателката прекъсва ораторката. Господин Ансип. Благодаря за въпроса. Да, разбирам фински. Дори мога да кажа няколко думи на фински, но не толкова добре, колкото го правите вие. Така че ще мина на английски. Имаме възможност да се погрижим и за добър в интернет за хората, живеещи в селските райони и в много слабо населените райони. Както добре знаем всички, най-скъпа е последната миля – И за това инвестициите на бизнеса отиват по-скоро в големите градове, където населението е много по-гъсто. Но, както знаем, достъп до интернет вече е едно от основните човешки права тук в Европа и сме длъжни да предоставим възможности за ползване на услуги по интернет и за хората, които живеят в селските райони, извън градовете като цяло. Що се отнася до въпроса за данъчното облагане, остават ми само 20 секунди и не мога да се разпростра по тази доста широко обхватна тема, но аз не, не подкрепям идеята за хармонизиране на ДДС. Е, мисля, че би било подходящо по-скоро да се прилага обща консолидирана данъчна основа за корпоративен данък, нещо, което би било много по-полезно за е, предприятията, особено за малките и средни предприятия, но мога да се разпростра по е, темата, ако има друг въпрос тази връзка. Луис Иде. Специфика bezorgdheid. е в тендердат. Благодаря. Аз смятам, че наистина дигитализацията е, кри огромен потенциал, но заплахите са също огромни. Като лекар зная, че ако искате да публикувате онлайн своето, своето здравно състояние, може да има това големи предимства за вашето здраве, за, ам, може да използвате iPhone продукти, но какво в такъв случай ще направи с вашите данни iPhone. Не става дума по iPhone да гледате голи снимки на известни хора. Въпросът е какво наистина ще се случи с вашите данни, как могат да се как може да се предотврати разпространяването на лични данни по незаконен начин. Thank you. As I said, uh... Благодаря. Днес няколко пъти подчертах, доверието е основният принцип, за който говорим, когато става дума за дигитални решения. Есебено, особено когато говорим за здравеопазването, това е много деликатен въпрос. Тогава наистина ни е необходимо хората да вярват в сигурността на тази система. Трябва да данните да са защитени, да са защитени на най-високо равнище. Защитата на данните не може да се осъществи от регулаторите. Нашите компании смятат, че защитата на данните може да се осъществи от агенциите но това не може да се остави в ръцете на агенциите. Защитата на данните трябва да се основава на доверие, доверие от гражданите, доверие в бизнеса, доверие в електронните услуги. Ако хората не могат, няма да имат доверие в тези услуги, те няма да ги използват. Ако обаче могат, те ще ги използват. Нека да си спомним случай на Шумахер. Личните данни бяха откраднати. А тези данни бяха на хартия. Не бяха дигитализирани. В много случаи кражбата на информация, злоупотребата с информация – е много по-лесна, когато информацията е на хартия, отколкото отколкото да се злоупотреби с информация, която е дигитална и е добре защитена. Е, госпожа Калас. Я, Андрус. Благодаря. А, а, ще си задам въпросът на естонски. В вашите встъпителни думи Казахте, че електронното правителство е възможно. Бихте ли ни казали колко бързо Европейската комисия ще престане да използва хартия? Е, това може да бъде пример и за Европейският парламент, защото ние консумираме много тонове хартия всеки ден. И колко ще може да спестим, ако въведем само цифрова работа? Благодаря за въпроса. И, и в името на езиковото многообразие ще отговоря на естонски. Това, не трябва, не започваме от нула. Когато говорим за Европейската комисия и за това тя да започне да работи без да използва хартия, има вече нещо, на което може да се опрем и Европейската комисия, и Европейският парламент в известни случаи вече работят без да използват хартиени носители. Но, разбира се, има още много възможности за намаляване използването на хартията и на документи на хартиени носители и в Европейския парламент и в Европейската комисия има подобни възможности. Например, електронните фактури, за които говорих те много биха улеснили живота на потребителите. Казах, те се използват в Италия, Испания, Финландия. Трябва да започнем да използваме електронни фактури и в Европейската комисия. И смятам, че един ден това ще стане и тук в Европейския парламент. Веднъж по, засед... по време на заседанието на комисията ИТРЕ, попитах защо. Когато купуваме самолетни билети, а това са билети, които купуваме от нашите компютри, това са електронни билети, защо трябва да ги отпечатваме и след това а, да ги даваме в, на хартиен носител на а, администрацията в Европейския парламент? А, мисля, че ако даваме, ако искаме да дадем добър пример, можем да променим много. Обеден съм, че и Европейската комисия, и Европейският парламент трябва да дават пример в това отношение на другите европейски институции. Благодаря. Сега от името на комисията Либе, госпожа Спинели. Okay, thank you. Dunque, sull'agenda digitale europea di cui sarà responsabile. Що се отнася до европейски дигитален дневен ред, за който ще отговаряте заедно с колегите си Отенгер, Юрова и Тимерманс. Какво можем да направим в тази област, за да има харта за правата по интернет? Нещо като гражданска харта, която бе прията тази година в Бразилия. Не е достатъчно просто да има пазар. Не е достатъчно просто да заявите, че сте готов да работите за либерализирането на економиката. Трябва да се гарантира недискриминация, неутралност на мрежата, индивидуални права, а, права на човека по интернет. А, и така, готов ли сте да работите по такава харта за правата в интернет, каквато има в момента в Бразилия? to... Да, а, мисля, че има потребност от такава харта и тук в Европа. Много от принципите, които споменахте, вече са залегнали в някои правни текстове на Европейския съюз. И в директиви, и в регламенти. Така че тези е, основни принципи са очертани. Това са принципите, които в крайна сметка биха залегнали и в хартата за правата по интернет. И сега засегнахте темата и за неутралността на мрежата и мога с гордост да заявя, че за първи път в, европейския, в историята на Европейския съюз нетната, извинете, неутралността на мрежата ще бъде регламентирана в директива. Това е много важен въпрос за всички нас. Както Знаете, достъпа до интернет е основно право. И е добре правата на хората в интернет да бъдат описани на едно място по ясен и а, кратък начин. Господин Индрек Тарант от групата на Зелените от комисията ИТРЕ. Right. Thank you, Mr. Anzip, for your smooth... Благодаря. Благодаря, господин Ансип, за вашето изложение. Аз ще цитирам вашият отговор. Като гражданин и политик, аз винаги съм бил поддръжник на европейския проект, основан на демократични ценности. Наистина ли вие Смятате, че заставате за демократичните права, бидейки председател на е, комунистическа партия. А вие май използвате един малък блав. А политически и лично това за мен е важно да разбера, за да, мога ли, за, за да знаете ли да ви а, подкрепя. А, моето минало е прозрачно. Всички знаят, че аз съм бил член на Комунистическата партия, но също така аз бях кмет на втория по големина град в Естония за 6 години и аз бях преизбран. Естонците знаят, че аз бях избран четири пъти, бях избиран в нашия парламент. На изборите на европейските избори аз имах успех и моята партия също. Ние получихме най-много гласове на европейските избори в Естония, така че моето минало е прозрачно, аз няма какво да крия. Tazinia Bengen from the EFDD. Госпожа Берген от ФТТ. Е, Благодаря. Господин кандидат комисар, единният цифров пазар трябва да бъде мултипликатор за растеж и заетост в Европа, за развитието на европейската економика. той може да да е възможности за по-голяма заетост. Онези, които използват интернет, много по-добре от останалите знаят правата си. Но на много места хората нямат достъп до интернет. А ние смятаме, че гражданите трябва да бъдат по-близо до процеса на взимане на решения. И един ден политиката също да бъде част от мрежата. Какво а, смятате да направите, за да гарантирате това право, което е част от изискванията за единия цифров пазар? Също какво бихте направили, за да окоръжите използването, да насърчите използването на а, софтуер с а, а, всеобщо достъпен код? Благодаря. Споменахме въпросът а, за общодостъпният код на софтуера вече при предишен е, въпрос. Отговорът ми ще бъде същия. Да, ние ще използваме всички възможности на Европейската комисия, за да насърчаваме използването на подобен софтуер. По този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост. Това е по-ефтино, отколкото използването на лицензиран е, фирмен а, е, софтуер. Това ще бъде много по-економично, наред с другите предимства на този софтуер. Но и тук трябва да намерим а, баланс между а, продукти, които а, са защитени с авторски права и софтуера, който е с а, общодостъпен код. А, говорихме вече за разходите, транспортните разходи. Понякога те са много големи. Особено когато искате да изнасяте в стоки в чужбина. А когато става дума за електронна търговия, стоката се доставя моментално, за минути. Разбира се, става дума за определен вид стоки. В страната, която аз познавам най-добре, ще ви кажа, че ние трябва понякога да чакаме цели две седмици, за да получим купената стока. А пък разходите за доставка са много по-високи, освен че доставката е много по-бавна. Трябва а, да помогнем и в селските райони всички да имат достъп до скоростен интернет. Говорихме вече, че последната миля е най-скъпа, но трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на тези райони. Председателката. Вече сме стигнали горе-долу по средата на нашето изслушване. Сега давам думата на Кала Сколео. Благодаря. Благодаря. През последните два, две години на комисията имаше малък прогрес по отношение на номера за спесични случаи 112. Проблематично е прилагането на директивата. Освен това, изискванията за набиране на, на номера е и, се сблъсква с проблеми. Освен това, съвсем малко хора в Европейския съюз знаят за този номер. Ако искаме да подобрим благоденствието на европейските граждани, трябва да обърнем внимание на този проблем. Вие ще отговаряте за дигиталния дневен ред. Може ли да потвърдите, че този номер за спешни случаи ще бъде приоритет – в рамките на дигиталния пазар? И какво смятате, че комисията трябва да направи, за да заостри вниманието на обществеността върху този номер? Отговор. Благодаря. Смятам наистина, че повиквания онлайн са много важни и тази система на онлайн телефонията трябва да функционира добре, защото тя може да спасява животи. Но отново, тук нещата опират до доверието. Или по-скоро до недоверието. Някои хора, някои институции не са сигурни, че данните, които те предават, е, чрез е, електронна телефония няма да бъдат няма да бъде злоупотребено с тях. Трябва да защитим всички чувствителни данни на гражданите. Едва тогава, когато хората са сигурни, че данните са им защитени, Тогава те ще подкрепят, подкрепят електронната телефония, както и трите европейски институции. Благодаря Никола Данти от социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, има три основни предложения, по които парламента вече е изразил своето становище. Става дума за законодателният пакет за достъпността на публичната администрация и директивата за сигурността на компютърните мрежи. Тези три предложения могат да направят много за намаляване на пропаса между администрацията от една страна и гражданите и предприятията от друга страна, да спомогнат за откриване на нови работни места. За да постигнем това, трябва да се работи с съвета. Какви конкретни предложения смятате да направите в подкрепа на тези идеи и особено по отношение на директивата за сигурността на компютърните мрежи? Не смятате ли, че наред с абсолютно необходимото сътрудничество в рамките на Европейския съюз е необходимо и по-широко международно сътрудничество за реформиране на глобалното управление на интернет? Благодаря. Най-напред трябва да приключим преговорите за свързаният, свързана Европа и пакета за единия цифров пазар. Както вече подчертавах не един път днес, тази цел е особено важна в, по пътя ни към създаването на единния цифров пазар всички елементи а, на този а, пазар имат значение за европейските граждани. Особено когато става дума за защита на правата на потребителите и неутралността на компютърните мрежи. Забрави втората част от въпроса ви, съжалявам. Ще го повторя. Въпросът беше какво възнамерявате да направите, за да гарантирате по-доброто сътрудничество между Европа и останалия свят в рамките на необходимото реформиране на световната а, интернет мрежа. Не, да, не чух, не, не си спомних въпроса ви за международният аспект на въпроса. Ще кажа следното. Мисля, че преговорите по отношенията на спокойния пристан а, са сложни и трудни. Имаме направени 13 предложения по този въпрос. Мнозинството от тях засягат въпроси на бизнеса. Отговор, отзивите, които получихме, реакцията, която получихме, е положителна. но има и изключения, които са свързани с националната сигурност. Трябва да сме абсолютно сигурни, че тези изключения трябва да бъдат наистина такива. Изключения в защита на националната сигурност а не да бъдат обичаен начин на действие и обработка на данните. Мисля, че американците трябва да предоставят реални гаранции, за да получат доверието на европейските граждани. И суспендирането като възможност остава един от нашите, от нашите възможни начини на действие. Председателката. Обещахте на някои от колегите, че ще слушате европейските граждани онлайн. тъй като аз вярвам в участието чрез интернет, а, а, а, имаше въпроси по, Твитър Twitter зададени за роминга, за киберсигурността, за бъдещето на законодателството. Но въпросът, от, който получих по Твитър тази вечер, е следния. Той се отнася до бизнес организациите и законодателството за защита на данните и как ще намерим баланс между потребители и бизнес в целия цифров пазар – особено когато става дума за тревогите, особено на малкият бизнес при използването на данните на потребителите за електронната търговия и как ще бъдат защитени интересите на потребителите. Благодаря. Благодаря за този въпрос. получен по Твитър. Защитата на данните, както вече казах, не се споменава на празно. Защото защитата на данните ще бъде от помощ за всички предприятия, малки и големи. защитата на данните, защитата на правото на личен живот за всички, доверието в сигурността на данните е основа на електронните решения и на цифровите услуги. Без подобна защита, не мисля, че който и да било ще може да постигне успех в бизнеса. Но тук трябва да намерим равновесието между интересите на бизнеса и интересите на гражданите. И както казах, тук не започваме от нула. Това е процес, който е вече вход. И мисля, че напредваме доста бързо в, в, към решаването на тези въпроси. Всички бихме искали да имаме законово регулиране на проблемите преди някои технически възможности да бъдат използвани по незаконен начин, но не винаги успяваме да догоним техниката. Ще направя всичко, което е по силите ми за намиране на баланс между защитата на основните права и интересите на бизнеса. Благодаря господин Морган Питерсън от комисията Либе. Благодаря, госпожо председател. Господин Ансип, Европа трябва да стане по-инновативна, по-конкурентно способна, по-отворена и по-прозрачна. За мен Отворените стандарти и оперативната съвместимост са особено важни за развитието на Европа като конкурентно способен прозрачен цифров пазар. Ще защитите ли е, оперативната съвместимост и използването на документи на отворени стандарти? Смятате ли, не смятате ли, че Европейския парламент и Европейската комисия трябва да използват отворени стандарти? И е, готов ли сте да подкрепите европейските фирми и европейския подход към тази тема? Interability господин Ансип, между оперативната съвместимост е много важно понятие. Имаме различни решения в различните държави членки и някои от тях са много добри, но за съжаление не могат да се използват в други държави членки. И тук мога да спомена собствената си държава. Всяка година 20 000 естонци, работещи в съседни държави, са длъжни да представят документи от нашия регистр на населението, които да представят на властите в страната, в която пребивават. По-настоящем тези документи няма как да се прехвърлят по електронен път. Дори и до страна, като Финландия, 20 000 души естонци, работещи в Финландия. Финландия е страна, която е доста добре развита в информационно и телекомуникационно отношение, но 20 000 души естонци всяка година си купуват билети за самолет или за ферибот, чакат на опашки, редят се и чакат този документ, който е, трябва да е на хартия, който трябва да има печат, за да го, за да, да го на, занесат на служителите в Финландия, които го вземат и старателно въвеждат информацията от хартияния документ в финландската електронна система. Живеем в 21 век. Това не е приемливо. Трябва да настоим за оперативна съвместимост. Корнелия Ернст, заповядайте. Благодаря. Още веднъж да се спрем на защитата на данните. Вие ще отговаряте и за договорите, които ще са свързани с защитата на данните. Вие знаете, е парламентът има становище по този пакет, където се казва, че предприятия, което работи с европейски данни, трябва да спазва европейските закони. Но това е в противоречие с много споразумение това се дебатира в общественото пространство. Моят въпрос е за Сейф Харбър, за сигурният пристен, където не се предвижда защита на личните данни. Такъв един договор ще бъде ли анулиран или ще бъде променен? И на следващо място, споразумението ТИТЕП – как защитата на данните ще бъде отразено в това трансатлантическо споразумение за свободна търговия. Благодаря. Аз засегнах въпроса за Сейф Harbor. Отново ще кажа, този сигурен пристан не е сигурен. Всички ще се съгласят с мен. Смятам, че наистина трябва да работим за увеличаване на сигурността на Сейф Harbor. Ако бизнесът и гражданите са заинтересовани от тази сигурност, то ние трябва да я гарантираме. Европейският парламент направи 13 предложения повечето от тях бяха уважени, бяха приети. Тези предложения ще ни помогнат да направим Safe Харбър по-сигурен, но, но недостатъчно, защото гражданите ни се притесняват – от изключенията в националната сигурност. Те не знаят как могат да бъдат използвани тези изключения. Очакваме реални действия от американска страна. Ако не получим ясни отговори, как ще бъде използвано това изключение за националната сигурност, то тогава опцията за прекратяване на договора ще остане. Благодаря. Господин Албрехт от Ливе. uh, thank you very much. Uh, господин кандидат комисар, благодаря за категоричното отношение към защитата на данните. С вас е мнозинството от депутатите в тази парламент, защото това показва и гласуването по пакета за защитата на личните данни. Първи ми въпрос е следният. Как ще избегнете опасността Министерския съвет да се отклони от позицията на Европейският парламент по този въпрос. Защото е, ние имаме червени линии, които няма да, от които няма да отстъпим. И второ, също така радвам се на вашето становище за общодостъпният софтуерен код. Но как ще бъдем сигурни, че няма да се включват в тези софтуерни продукти черен вход, през който да имат достъп определени сили до нашите компютри? Uh, uh, uh, Много се радвам, че Европейският парламент поддържа моите позиции, моите становище по отношение на защитата на данните. Хубавото е, че все повече страни членки също така подкрепят усилията за защита на личните данни и рамките за тяхната защита. Аз вече казах, че направя всичко, което е по силите ми, за да намеря най-доброто решение за европейските граждани. Сигурен съм, че и моите бивши колеги също биха искали единният цифров пазар да стане действителност. Но защитата на личните данни е предварително условие за създаването на единния цифров пазар. Софтуера с общодостъпен код. Това е като Википедия. Знаете какво е това. Всеки може да я използва без да плаща. И ако всеки може да използва този от свободно достъпен код, няма да е трудно в такъв случай да се види дали има там скрити някакви черни входове в този софтуер. По-трудно е те да се открият в защитеният лицензиран софтуер. И тук става дума за доверие. Трябва да изграждаме взаимно доверие в Европа. Благодаря. Те е Тамбелоне от Европа на свободата и демокрацията. Благодаря. Моето име е Дзу. Аз замествам колегата. Господин кандидат комисар, вие ще се занимавате с дигиталния дневен ред и тук искам да се спра на един конкретен елемент от него – интернет. Тук не става дума само за възможности хората да се забавляват и да купуват стоки и услуги. Интернет е по-скоро сравним с достъпа до вода. Това е услуга, която трябва да е общо достъпна. Интернет е от решаващо значение за достъпа на гражданите до институциите, до информация за културни събития, до, културни, за достъп до културни продукти, за новини. Ще направите ли така, че тази обща това общо благо да спазва и правилата на пазара. Благодаря. Интернет трябва да остане отворен и приобщаващ. В Европейския съюз трябва да защитим културното многообразие и мисля, че го правим доста успешно. Вашият въпрос засегна и темата, засяга и темата за управлението на интернет. За мен е, най-добрият вариант – е управлението на интернет е, да е такова, че е, в него да участват множество заинтересовани е, лица. Знаете, че има много страни по света, които биха искали да променят сегашния модел и той да стане по-скоро договарян между държавите. Аз смятам обаче, че е по-подходящ сегашния модел, защото в него участват е, и неправителствени организации. Същевременно обаче и този настоящ модел има нужда от някои корекции. В някои страни просто няма участие в управлението на интернет. Е, ролята и на Европейския съюз в това управление трябва да нарасне. Благодаря. Председателката, остават още 15 въпроса. Иван Стефанеш, ЕНБ. Важен пан кандидат на комисара, потешило мажести. сте... Благодаря. Бях много доволен да чуя във вашето въведение, въпроса за електронния подпис. Аз смятам, че електронният подпис е ключова област, е ключов фактор за по-доброто използване на електронните услуги от гражданите. Въпросът ми е, какви стъпки ще предприемете за прилагането на електронния подпис, така че определените процедури чрез него да бъдат наистина опростени. Благодаря. Може би не е много а, е, учтиво да говоря все за опита си от Естония, но въпреки това ще спомена следното. На естонците имат много висока защитена е, дигитална идентичност. Е, това се случи през 2007 година. От тогава започнахме с въвеждането на електронния подпис и в момента всички използват електронния подпис. От 2002 година сме дали до момента 175 милиона е, дигитални подписи, а населението ни е само 1,3 милиона. Тоест, използването на дигиталния подпис ни помогна да спестим една работна седмица на година. Това е 2% от БИП. Например, нашите разходи за отбрана се покриват от използването на електронния подпис просто. А сега на европейско равнище имаме тази директива за електронния подпис. Според този текст, дигиталната идентичност трябва да бъде взаимно призната и да следва определени стандарти. И аз мятам, че това именно е важната стъпка напред – електронният подпис да стане ежедневие във всички държави членки. Благодаря. Госпожа Розири. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, кандидат комисар, както вече многократно бе подчертано, единният цифров пазар ще стимулира растежа и заетостта. Но той ще бъде не само една добра възможност за потребителите и за предприятията, но също така и за публичните власти на европейско, национално и местно равнище. Модернизацията на европейската публична администрация и развитието на публичните услуги са особено важни, за да може да се отговори на конкретните нужди на гражданите и предприятията. Е, чухме във вашите уводни думи, е, че какво искате да направи по този въпрос. Но искаме да знаем какви са конкретните мерки, които ще вземете, за да може цифровизацията и модернизацията на публичната администрация да бъдат наистина постигнати и особено какви ще бъдат е, единствените а, точки за обслужване, така както предвижда директивата за да може да се улеснат услугите, а, като се осигури по-високо качество, по-високо качество на тези услуги, особено в светлината на необходимата защита на потребителя. Прекъсва а, председателката, задаващата въпроса. Отговор на кандидат-комисара. Благодаря. Вече днес се говорихме за това колко е важен примерът. Най-напред трябва да дадем самите ние добър пример на нашите граждани. На гражданите, на страните членки, как да използват възможностите а, на цифровизацията. Публичните услуги и тяхната цифровизация трябва да бъдат от полза за европейските граждани. Ако хората ги харесват, те ще започнат да ги използват по-активно. Пак ще се върна към пример с Естония. А, когато въведахме а, цифровизация на данъчните услуги, а, още от първата година те станаха, това стана много популярно. Защото а, хората искаха да бъдат честни данокоплаци, да подават а, данъчните си декларации, но вместо да ги... А, те дори носиха ги лично в данъчните служби, нямаха вяра дори на почтенските услуги. О, сега обаче когато могат да подават данъчните си декларации по интернет. Те са предварително подготвени, много удобно е тяхното попълване. И а, за един за човек като мен, министр-председател, който има само един източник на доход, само за 30 секунди мога да попълна тази декларация. Други, които имат няколко източника на доход, може би трябва да три или пет минути да работят, за да попълнат тази декларация. А, никой а, е, няма да ви а, е, сложи в затвора а, е, за това, че толкова лесно си по първата декларация. И ще кажа, че 96% от гражданите на Естония сега подават данъчните си декларации по интернет. Е, разбира се, електронните услуги, публичната администрация трябва да бъдат ефективни в полза на а, гражданите. Сега от а, Комисията по промишленост господин Козановски. Благодаря. Господин комисар, радвам се, че искате да усъвършенствате дигиталния пазар през миналия мандат интензивно обсъждахме въпроса за механизма за свързване на Европа. Но два Европа бяха съкратени. Те не можеха да бъдат финансирани. И това бяха именно проектите в подкрепа на бързия широколентен достъп до интернет. Това беше проект за сближаване с азиатските страни и Другия проект беше насочен към широколетния достъп в селскостопанските райони. Как смятате да процедирате в бъдеще? Ще подкрепите ли тези програми, така че те да не бъдат загубени? Благодаря. Наистина, за съжаление, нямаме финансови средства достатъчно, че да омрежим е, цяла Европа в е, рамките на инструмента за свързване на Европа. Но имаме други възможности, например Европейската инвестиционна банка – програмата Хоризонт 2020. Е, там има много възможности за използване на средства. Европейски инвестиционен и структурен фонд. Това са все възможности за поощряване на широколентния достъп до интернет. Нашата цел е да се омрежи територията на Европейския съюз с 100 мегабайта на секунда. Ако искаме, ако това е нашата цел, то за това ще са ни необходими 100 милиарда евро. И това са доста пари, наистина. Но пък, ако погледнем щатите, те не използват изобщо държавни средства за широколентния интернет. Те използват общински спари, но не правителствени средства. Но в Австралия, Япония и Южна Корея главно държавни средства се използват за построяването на широколентната инфраструктура на интернет. Т.е. това са парите на денокоплатците. Заместник-председателят, кандидата за заместник-председател Катайнен, смята да структурира един общ пакет за дигитални цели. По 300 милиарда евро, надявам се, да получим около 35 милиарда за този пакет. Не се знае все още, но това са нашите прогнози. С ефекта на лоста надяваме се да да увеличим тези пари на 150 милиарда. Господин Ван Хойвенхайзен от АОТ. Uh, Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, изслушах вашите отговори и виждам, че действително е изключително полезно това, че вие имате опит в една страна лидер в областта на дигиталните технологии – Естония. Моят въпрос е следният. Населението на Европа застарява. Никога до сега в европейската история не е имало толкова много възрастни хора и това е сериозно предизвикателство за здравеопазването. Какви са възможностите тук? Подкрепяте ли електронните рецепти, например? Те се прилагат в някои държави членки. И как възнамерявате да улесните тези неща в трансграничен план? Благодаря много. Да, подкрепям електронните рецепти, разбира се. В Швеция, когато там приложиха, прилаг, въвеждаха, извинете, електронните рецепти, те се оказаха изключително популярни още от самото начало. Същото се случи и в Гърция. В момента, в който се въведоха електронните рецепти, 90 е, 95% от пациентите започнаха да ги използват. В страната, която познавам най-добре, електронните рецепти бяха доста спорен и сложен въпрос. Правителството плати по-малко от 1 милион евро за да се въведат електронните рецепти. И се сблъскахме с някои технически проблеми при приложението на електронните рецепти в Естония. В днешно време обаче всички хора в Естония са изключително доволни от електронните рецепти. Ето, например, ако някой има хронично заболяване, не се налага а, да отиде на преглед. Достатъчно е да се обади на семейния лекар и използвайки своята пациентска карта, може да а, закупи съответните лекарства от всяка една аптека. Така че нещата се улесняват за хората. Споменахте и застаряването на населението. Да, действително, говорим тук за една огромна а, област, така наречената сребърна економика, където а, цифровите решения са отлични. Може би и а, тук в парламента могат да се въведат такива рецепти. Ева Пълнова има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук, е, ето вижте ме, както вече чухме и както знаеме, вашата страна Естония има големи успехи в въвеждането на електронното правителството. Е, по време на парламентарните избори вчера в моята страна България имаше рекордно ниска избирателна активност. За да се промени тази тенденция, очевидно е необходимо не само да се промени самата политика, но също така да осигурим по-активно участие на гражданите. И като депутат, един от моите приоритети е завършването на единния цифров пазар и смятам, че специалистите в областта на ИКТ могат да, да осигурят прозрачност, отчетност и ефективност. Съгласни ли сте? че електронната система за гласуване в страните членки ще подпомогне по-широкото участие на гражданите в политическия процес. Трябва ли да се поощрява този процес, да се помага създаването на подобни системи в страните членки и какви конкретни действия ще приемете, предприемете, за да постигнете това? Благодаря. Е, системите за гласуване в изборите са нещо, което е в рамките на чисто националните отговорности. И като е, кандидат, заместник председател на Европейската комисия, не бих искал е, да заявявам, че всички страни членки трябва да използват електронни системи за избори. Това е въпрос, който всяка страна трябва да решава за себе си. Но аз лично, разбира се, подкрепям е, електронните системи за гласуване. В страната, която знам най-добре, това е Естония, това за първи път бе сторено през 2005 година, даде се възможност в цяла Естония да се гласува електронно по време на общинските избори. И само 10 000 души гласуваха по електронен път. Но както вече много кратно повтарях, тук става дума за доверие. Ако хората имат доверие, че парите им изчезват някъде, отивайки по интернет, за да купят нещо, може би ще имат и доверие в системата за гласуване по интернет. По време на последните избори за Европейски парламент, близо една трета от избирателите гласуваха електронно. Сигурен съм, че трябва да осигурим повече възможности на гражданите да участват по-активно в публичния политически живот. И хората в страната, която най-добре познавам и които и гласуваха електронно, са не само млади хора, включително и е, хора от третата възраст, в Естония те използват компютри и а, са готови да гласуват електронно. Благодаря. А, сега, сега Котиерес, коректо от Инко. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден, господин кандидат комисар. Говорим за стратегия за цифровия пазар. Вие като заместник председател сте много добре поставен за да координирате случващото се в комисията в множество конкретни области, засягащи тази тема. И така, моят въпрос е следният. 14% от малките и средни предприятия ползват електронна търговия. Какво означава това? А, означава ли, че те не са а, не разполагат с необходимите умения да ползват електронна търговия или пък нямат необходимите средства. И ако е второто, може ли да се използва средства от социалния фонд, за да се улесни достъпа на малките и средни предприятия до подобни решения? Говорим за равенство на възможностите, а пък има разделение между града и селата, между поколенията, що се отнася до използването на дигиталния пазар. Той трябва да е конкурентен и цените трябва да са подобни навсякъде в Европа. А цените, които хората плащат за интернет, ще работите ли с операторите, за да осигурите това? Thank you. Yes, really, it's really... Благодаря. Да, действително. Вярно е, че само 14% от малките и средни предприятия продават стоките и услугите си по интернет. Този процент е толкова нисък, най-вече заради фрагментацията на пазара. Доста трудно се продават стоки през граница, когато пазарът е толкова фрагментиран. Така че това е, е проблема, с който трябва да се справим. Разбира се, е, вярно е, че няма и достатъчно умения е, в областта на информационните технологии. Така че отново трябва да. Отново ще кажа, уменията в областта на, на информационните технологии са от огромно значение. През 2020 година се а, очаква да има 900 хиляди свободни работни места в областта на информационните а, технологии, така че трябва да започнем а, още от сега и то още от детската градина. Трябва да се променят учебните програми. И трябва да се наблегне повече на новаторството, на творческия подход в училище. Много повече, отколкото през последните години, защото по-настоящем еднакво нетворчески се третират и а, науката и изкуствата в училище. Социалния фонд и регионалния фонд могат да се използват тези области и те се използват в тези области. Ученето през целия живот. Това е тема, която трябва да възприемаме много насериозно. Защото в днешно време на хората им се налага често да променят професията си. Благодаря. Твърде бързо изтича времето ми за отговор. А, почти приключваме с въпросите на Анна Мария Кораца Билт. Има думата сега. Тя стои тук зад вас. Благодаря. Благодаря. Оценявам вашия ангажимент към дигиталния пазар. Но искам да придам е, е, нюанс на спешност на въпроса си. Е, тук става дума за равнопоставеността, равнопоставеността в дигиталното и е, истинското пространство. Ще застанете ли зад него? На следващо място роуминга. Парламентът е готов. Ние искаме да намалим разходите за роуминг но вашите колеги, бивши колеги в е, съвета блокират нашето предложение. Смятате ли да вземете твърда позиция и да доведете преговорите за цените на роуминга до успешен край, така че да завършим телеком пакета? И третият ми въпрос е свързан към нещо, което казахте. Смятате ли, да се ангажирате за дерегулация в името на дигиталния пазар за сметка на свръхрегулацията и централизацията на администрацията. Благодаря. I put those notes now. So, um, <clears throat> roaming costs. Най-напред за цените на роуминга. Мисля, че всички европейски граждани с нетърпение чакат премахването на тези свръхтакси за роуминг. Таксите бяха намалени за, за телефонните разговори. Много от телекомите зная, че се отнасят благосклонно към тази тенденция. Още преди Европейски парламент и в Европейската комисия да бяха предложили този текст за намаляване на таксите, повечето от телекомите бяха започнали с намаляването на таксите. Но какво се случва? Всъщност, действителност. Хората използват повече повече телефоните си и когато са във вакансия. И наистина маржите на, телекома, на телекомите намаляха, но, но въпреки това телекомите не отбелязаха загуби. Напротив, те спечелиха от намаляването на роуминг таксите. Сега, ако говорим за премахване на роуминг таксите, не само за телефонни разговори, а за всякакъв пренос на данни, ами отнася се с Ами тук, тук ще се случи вероятно същото. Хората се притесняват от това, че бизнес модела им ще пострада, но се очаква хората да използват много повече своите мобилни устройства, когато са в чужбина. Аз, например, не използвам, не, не посещавам, когато съм в чужбина, страниците, които посещавам в, в страната си, поне за момента. Госпожа Тоя има думата. Благодаря. А, искам а, да засегна темата за а, управлението на интернет. Наред с неутралността на интернет, това е много важен въпрос, според мен. Ние смятаме, че тук Европейският съюз трябва да изиграе много важна а, своя роля като противотежест. Особено когато става дума за онези от а, другите континенти сили, които искат да ограничат а, широтата на избора на потребителите. Какво смятате да направите, за да може интернет а, управлението да бъде подкрепено от Европейският съюз, неговата свобода в името на, свободата и демокрацията. Второ, виждаме, че в момента се правят опити за по-ефективно използване на интернет но а, страните ревниво пазят правата си над честотният частотният сектор. А, какво мислите по този въпрос? Когато говорим за а, разпределението на частотният сектор, а, въпросът е много важен, но знаете, че частотният спектър е национален ресурс. И няко, много страни искат да получат колкото може повече, като продават части от частотния спектър. Нека говорим за 4, стандартите 4G LTE. Е. В някои страни почти 99% от а, територията е обхваната с а, връзки 4G. Говоря за скандинавските страни, например. Другаде, този а, а, стандарт 4G е все още на нулево а, ниво. Дори не е започнало, не е започнало разпределянето на частотните а, бандове. Защо ето така? Това увеличава големите разлики в цифровизацията на различните страни. И тук трябва да говорим за това, че някъде някои защитават своите собствени интереси в определени страни телекомите и доставчиците не са особено заинтересувани от промяната. Не искат да направят необходимите инвестиции, които трябва да се влеят за въвеждане на новите технологии. Днес вече говорим за 5G. А, знаете, че тези стандарти се променят почти на всеки 10 години. А, значи, необходима е максимална хармонизация. Когато говорим за частотни спектри, а, а, разумното им разпределение е много необходимо за развитието на Европейския съюз и цифровия пазар. Благодаря. Лена Хотмарк. Благодаря. Разбира се, ние всички познаваме собствената си страна най-добре, но благодарение на интернет познаваме и света, и да много по-добре, отколкото когато е да било до сега. И а, светът става все по-важен за нас, защото това, което се чувств, случва в други страни, ще стигне и до нас. Светът а, е пълен с хора, които е, е, познаваме е, благодарение на интернет. Познаваме и хората, и обстоятелствата, и въпросът какви трябва да бъдат услугите, свързани с интернет и как могат да се развият възможно най-добре. И как можем да направим така, че тук в Европа да имаме е, възможно най-добър капацитет, е, възможно най-високи скорости и е, спектър. Целите, зададени в дигиталния дневен ред за Европа, сами по себе си вече са достатъчно амбициозни. Задачата ни е до 2020 година целият Европейски съюз да бъде обхванат от мрежа 100 мегабайта на секунда, казва ораторът. но за тази цел трябва. Т.е. половината от Европейския съюз до тогава да бъде обхванат. За тази цел трябва да използваме е, обаче съответните мегахерци, т.е. 700 мегахерца. Те са необходими за широко ленто в интернет. Те обаче се използват различно в различните държави членки. В някои страни тези частоти се използват за военни цели. В други страни има страни, съсед, съседки, големи страни съседки извън Европейския съюз, защото те използват 700 МГц за военни цели. След това, що се отнася до ефирното разпространение на телевизия и радио. В много страни 700 МГц са взети от това. И така трябва да намерим някакви решения, за да може действително е, тази частота да бъде използвана възможно най-ефективно за от гражданите. И така, там където се налага ефирните излъчвания да бъдат преместени на друга частота, е, или преустановени, за да се освободят, освободи съответната частота, тогава съответните Потерпещи потерпевши трябва да бъдат компенсирани, но това не трябва да става насил. Трябва да намерим решение. Благодаря. Петра Кумпола Натри от ИТРЕ. Благодаря. Функционалният дигитален пазар е възможност за растеж. Виждам, че имате политическа воля, но става дума тук и за технологичен въпрос. Говорим за продуктите от пето поколение. Говорим за широколентния достъп, той става все по-широк, е, предават се различни видове данни, е, аудиовизуални, текстови, но въпреки това смятам, че изоставаме по отношение на продуктите от пето поколение. Смятате ли, че Европейският съюз би трябвало да даде необходимата инфраструктура на бизнеса, за да може да се създадат повече работни места и за да може Европейския съюз да поеме водеща роля в тази област. Зная, че финландците, естонците и други националности е, са горди от това, че първото поколение интернетни продукти бе създадено през 1981 година. Поколението от 2G е, поколението бе създадено по-късно. Тогава Европа имаше водеща роля, но това, което направихме с 4G е, поколението, трябва да го повторим и с е, продуктите от 5G поколението. Защо това да не се случи през 2020 година, когато вероятно ще започнем да използваме 5G продуктите? В момента нямаме междуправителствени споразумения, мултинационални споразумения за използването на продукти от пето поколение. Но нашите учени, инженери и предполагам и политиците, те вече работят на темата 5G. Надявам се и очаквам 5G продуктите да са по-ефективни. Как да използваме спектъра по-ефективно? Как да използваме по-ефективно енергията? Не говоря тук само за батериите. Но енергийното потребление в мобилния или телефонния сектор се увеличава, така че това е проблем, с който трябва да, върху който трябва да работим още днес. Благодаря. Госпожа Сандър от НП. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожа председател. Господин кандидат комисар. гигантите, интернет гигантите, като че ли избягват данъчното облагане в Европа поради пропуски в законодателството. Е, знам, че сегашната, сегашната Европейска комисия се бе занимала с този въпрос, създаде е, работна група по данъчното облагане в тази област и искам да ви задам три въпроса във връзка с това. Смятате ли, че е нормално да има такава разлика между огромните печалби на тези чуждестранни а, е, фирми и а, данъците, които те плащат? какви мерки ще вземете, за да избегнете социалният дъмпинг, от който страдат страните членки в полза на тези фирми. И трето, а, бихте ли а, били за налагане на цифрови услуги там, където те са достъпни? Благодаря. Да. Е, данъчното облагане е чувствителен, деликатен въпрос. Някои от тези многонационални компании е, използват е, агресивни методи за избягване на данъчното облагане. Тези, начин, тези методи не са незаконни. Но те така използват най-благоприятните възможности в различните страни членки. И по този начин, разбира се, увеличават печалбите си. Не трябва да подцеляваме ролята на общественото мнение в случая. Трябва да оповестяваме широко как някои фирми се отнасят към данъчното облагане. И аз съм съвсем сигурен, че дънокоплатецът ще реагира адекватно. И а, тази реакция ще бъде със сигурност негативна спрямо онези, които използват подобни агресивни методи за избягване на данъчното облагане. неплащането на данъци е огромен проблем. Проблем, който трябва да решаваме и аз ще направя всичко, което е по силите ми, заедно с останалите комисари, заедно с господин а, Московиси, за да ограничим избягването на данъчното облагане. Аз съм както казах, в полза на общата основа за корпоративно данъчно облагане. Смятам, че подобна обща данъчна основа ще даде по-голяма възможност на малките и средни предприятия и ще бъде в полза на честния данъкоплатец. господин Йорк Лайхфелд от комисията Либе. Чудесно ми произнесахте името, госпожо председател. Много по-добре от мнозина други. Господин кандидат комисар, нека да се спра сега на темата за защитата на данните е, за последен път. Е, говорихте вече по нея, но имам два въпроса. Още един по-общ и един по-конкретен. Първо, общия въпрос. Е, цифровият дневен ред е толкова широк област. Има толкова много елементи. Как възнамерявате да организирате работата и как възнамерявате да организирате правната рамка? за да може действително да се гарантира защита на потребителите. Това е първи ми въпрос. Втория въпрос, слушах ви много внимателно, казахте, че трябва да има добър баланс между търговските интереси и защитата на данните. Такъв баланс обаче по-настоящем не виждаме и за мен защитата на данните е много съществена част от тази тема. И така, наистина ли смятате, че трябва да има равновесие? то, наистина ли смятате, че трябва винаги да има равновесие? И има ли за вас елементи от защитата на данните, от които не сте готов никога да отстъпите? Господин Анси, за мен защитата на данните е една от основните ценности. Ако данните не са защитени, нищо друго не може да съществува. Бизнеса не може да използва интернет, хората не могат да използват услугите, които се предоставят по интернет, така че защитата на данните е задължително условие. Защитата на данните трябва да бъде е, постоянен приоритет. Честно казано, всъщност може би е добре да да коригирам казаното от мен. А, а, ако а, съм казал, а, добре да се намери някакъв баланс между а, развитието на бизнеса и защитата на данните. А, не, по-скоро имам предвид следното. Трябва да има баланс между научните изследвания и защитата на данните, т.е. да могат да се използват данни за научни изследвания, защото това е много важно. Както знаете, в някои страни, в Съединените щати, например, се използват подходи като data mining и text mining – такива подходи се използват и в Япония. Всъщност това е и регламентирано в японското право. Но поради правата на интелектуална собственост в Европейския съюз, този тип решения не са на разположение тук. Така че трябва да намерим някакви възможности, които да дадат някакъв достъп и на научните институти а, и университетите а, до текст майнинг и дейта майнинг. Майкъл Бони има думата. Хоризон... Благодаря. Хоризонталният подход е ключов за дигиталната стратегия. Да се намерят синергии между различните аспекти на дигиталния пазар е много важно. А именно Big дейта, защитата на данните, отворения софтуер, интернетната сигурност. Трябва ни баланс между правата на потребителите и възможностите за бизнеса. Трябва ни баланс между потребителите и бизнеса, но заедно с това имаме нужда от по-добър климат за използване на данните, по-добър бизнес климат, където, където не се злоупотребява с такси. Имаме нужда от общо законодателство. Как ще координирате политиката? за новата дигитална стратегия и как ще убедите държавите членки да бъдат по-отворени към хармонизация на законодателството в основните области на дигиталния пазар и да предоставят обвързващи изисквания, особено по отношение на трансфера на данни и безопасността в интернет. Thank you very much for, for your question. Uh, we discussed uh, uh today... Благодаря. Много пъти днес говорихме за сигурността на данните, защитата на личните данни. Аз няма да повтарям това, което казах в началото, но вие говорихте за отворените данни, за свободните софтуери. Мисля, че всички тези отворени, достъпни данни, които са събрани с обществени средства, те трябва да останат, тези бази данни трябва да останат свободни за а, търговски и не, не търговски цели. Има някои данни, които са в отворени бази данни, които могат да бъдат много полезни за нашите общества. Светът става все по-дигитализиран. Нашите промишлености също – да, приема, да вземем, например, автомобилостроението. 40% от производството на коли е дигитализирано. Може да кажем, че автомобилостроението е вече част от IT сектора. Ето да вземем и фармацевтичния сектор. Тук не става дума само за химия. До голяма степен става дума и за компютри. Не знаем не знаем какви може да са последствията без използването, без сътрудничеството между химията и компютърната наука – Компютърната наука е важна за всички индустрии в нашето общество. Силвия Коста от Комисията по култура. Грация, президенте, парлон италиано. Благодаря, е, госпожо председател. Ще говоря на италянски. Господин Ансип, като е, председател на Комисията по въпроса на културата бих искала да попитам е, във връзка с единия цифров пазар. Ще насърчавате ли аудиовизуалните продукти в интернет, културните съдържания за обогатяване на културното многообразие и за по-висока конкурентоспособност е, и заетост. Има различни гледаща относно директивата за аудиовизуалните услуги, тъй като тази директива не обхваща интернет услугите също така необходим е баланс между достъпът до културни артефакти и а, е, справедливото заплащане а, е, на творците. А, е, много добре чух а, а, това, което казахте, че интернет управлението има нужда от данъчни закони, но също така трябва да се пазим от прекалено регулиране, а, а също така и да избягваме господстващото положение при използването на културните ценности. Разбира се, има и така наречения паразитен подход към културните ценности. Извинявам се, че продължихме малко повече. Отдадох ви правото да говорите повече, но имахме, искахме да чуеме и представител на Комисията по въпросите на културата. Културното многообразие в Европейския съюз е нещо, с което трябва да се гордеем. Трябва да защитаваме културното многообразие в Европейския съюз. Аудиовизуалният сектор е част от културата, който създава близо 4% от БВП на Европейския съюз. Много важен е, както виждаме, този сектор ако става дума само за приходи, разбира се. Но много по-важна от приходите е културата сама по себе си. Всички топ услуги понякога не плащат а, авторски права, понякога не са в състояние да го правят, поради структурата, поради структурата на тази вид услуги. те не могат да използват подобен вид инструменти. Разбира се, има известно различие между телекомите и тези услуги, така наречени over the top. Трябва да намерим, значи, моделът за тяхното плодотворно съвместно действие. Например, днес телекомите използват високоскоростния интернет. докато услугите само използват тези мрежи и не спомагат за тяхното създаване. Но да се върнем на въпроса за културата. Трябва да подкрепяме творците, трябва да подкрепяме филмовото производство, кино, нашите филмови творци, тъй като трябва да защитаваме културното многообразие в Европейския съюз. И сега, и накрая, Сабина Дехен от Комисията по въпроса на културата. Вие говорите за холистичен подход – как оценявате ролята на креативната индустрия, особено, що се отнася до двойния характер на културата, като от една страна общо благо, от друга страна търговски обект. Как смятате да осъществите баланса между тези две стойности и как смятате да реагирате на различните регулативни мар, норми за медиите. Какво е вашето отношение към закона за авторското право? Thank you. Culture Благодаря. Културата и дигиталната индустрия са съюзници, не са врагове. В Европейския съюз имаме много примери, където се виждат добрите плодове на това сътрудничество. Ето, например, от всички държави членки могат да се достигнат интернетни страници с културно съдържание. 30 милиона обекти са на страницата Европеана, например. Дигиталната индустрия, дигиталният сектор информира и поощрява развитието на културата чрез дигиталните библиотеки, дигиталните музеи. Нашата култура е защитена и се развива благодарение на дигиталния сектор. Както казах и в своето въведение, аз съм срещу геоблокинга – трябва да преосмислим законно, законовите текстове, свързани с авторското право и да преосмислим принципа за териториалност. Това, той е устарял. Но ще завърша със следното. Като дънакоплатец, аз плащах за да гледам в Естония футболните матчове, но тук в Белгия нямам достъп до тези игри в Естония. Аз даже нямам достъп до нашите новини, защото те са геоблокирани. Защото в тези репортажи може да има авторско защитени клипове. Не смятам, че това е честно не би трябвало да приемем геоблокинга, независимо дали става дума за културни репортажи или спортни репортажи. Благодаря председателката. Благодаря на кандидат-комисаря за неговите отговора, отговори. Благодаря и на колегите за техните разнообразни въпроси. Имахме колеги от три различни комисии. Господин кандидат комисар, имате възможност за заключително слово от 5 минути. Имате думата. Благодаря. Thank you. Honorable committee chairs. Благодаря много. Уважаеми господа и депутати, дами и депутати в Европейски парламент. Госпожо председател, благодаря ви много за всички въпроси. През, следващи, през последните седмици се срещнах с представители с, на много политически групи. Срещнах се с възможно най-много координатори и обсъжданите с тях въпроси ми подготвиха за а, много от нещата, за които говорихме в това изслушване. Дигиталният свят е много важен и за економически растеж и заедостта и за инвестициите в Европа дигиталния пазар и информационните и телекомуникационни технологии са навсякъде. Те се развиват непрестанно и Европа трябва да ги следва. Ако бъда одобрен за заместник председател, завършването на единния цифров пазар в Европа ще бъде основен приоритет за мен, така както е отчертан той и в политическите насоки на председателя Юнкер. Постигането на тази цел не е само начин да се улесни работата на економиката и да се създадат повече работни места. По този начин ще се улесни и ежедневието на гражданите и ще се е, подобри работата на фирмите. Така ще се стимулира е, цифровия пазар, ще се намалят несигурностите и ще се намали дискриминацията. Ще има по-добър достъп за всички. Много е важно да се засили киберсигурността и защитата на личните данни и на търговските данни. Това означава да се продолят много от съществуващите по-настоящем бариери пред единния цифров пазар. Аз смятам, че е, този пазар е изключително важен и за бизнеса, и за потребителите. Говорим за бързи скорости за всички, говорим за премахване на ограниченията, е, свързани с границите, подобряване на инфраструктурата. За да може очакванията и исканията на гражданите на Европейския съюз да бъдат изпълнени, възнамерявам да работя възможно най-прозрачно, да провеждам консултации, да работя в партньорства и да поддържам дух на доверие. Възнамерявам да бъда в диалог с всички парламентарни комисии непрестанно. Благодаря ви много. Господин кандидат комисар, още един път искам да ви благодаря. за това, че обхванахте а, огромен брой теми. Откак аз съм председател на комисията по въпроса на вътрешния пазар и а, работя по въпроса на единния цифров пазар, Ясно е, че колеги депутати, не само в нашата комисия, но в целия парламент смятат цифровизацията не като нещо отделно, а като нещо, което е абсолютно необходимо условие за растежът на нашата економика, нещо, което трябва да проникне всички наши дейности. И ще се опитаме да решим колкото може повече от плашите пред нас проблеми, за да получим един сигурен, безопасен и жизнен цифров свят. Утре ще бъде направена вашата оценка. Не е необходимо публично обслужване, изслушване. Ако искате да съобщите нещо онлайн, а, може да го направите, но ще кажа, че нашата оценка се, ще се основава на настоящото изслушване, не на каквито и да е други данни. Трите комисии, техните координатори ще се заседават утре в 11, а комисията по вътрешния пазар а, ще обсъжди също този въпрос. Значи в зала 6Q2 координаторите по най-демократичен начин ще решат как да вървим от тук нататък. Благодаря.